Говорите, които не получихте в устен вид, ще бъдат предадени в писмен вид. Закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 16 септември 2009 година от 9 е, часа. За дневният ред е публикуван в е,